Uh, Уважаеми колеги, трябва да започнем. С нас е комисарят. Започваме с първа точка от дневния ред, е приемането на дневния ред. Ако нямате възражение към дневния ред, той ще бъде прият без изменение. Моите съобщения. Днес Имаме превод на 20 езика. И документите са налични в електронен формат. Нашето заседание се излъчва по интернет. А сега преминаваме към трета точка размя... на мнение с господин Андрокайтес, който отговаря за здравеопазването, безопасността на храните. Приветствам комисаря в нашата комисия. Този обмен на мнение се води в рамките на структурирания диалог – и в този смисъл ще организираме изслушване за прилагането на работната програма на комисията за 2016 година. Господин комисар, е, с интерес ще чуем вашите, вашето становище за антимикробната резистентност, какви мерки ще вземете за нея, вашите, вашето становище за медицинските продукти и за грижата ви към малките и средни предприятия. Надявам се <clears throat> колегите да искат да чуят повече за критериите за химикалите. Комисията представи своето предложение през юни. Освен това, ще чуем за задължителното етикетиране на преработените храни. По този повод имаме проекто резолюция, изготвена от Енви. Освен това ще видим, ще чуем и за действията на комисията във връзка с задълбочената стратегия, преложена на, от, от парламента за безопасността на храните. И така, давам думата на комисаря за 10 минути за въведителни слова. Имате думата, господин комисар. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, благодаря. Е, времето минава бързо, цяла година измина от нашия последен структуриран диалог. диалог. Миналата година аз ви представих моите приоритети. Тази година ще се съсредоточа върху някои от основните въпроси, с които се занимаваме. Естествено, други неща може да обсъдим в рамките на въпросите и отговорите в рамките на тази сесия. Уважаеми депутати, какво се случи през миналата година? Най-напред, най-напред хуманното отношение към животните. Моята амбиция е да предприемем бързи действия, спешни действия за завършване на тази стратегия. Тук сме се съсредоточили върху пет инициативи. Най-напред публикуване на насоките за хуманното отношение към свинете. За бъдеще Моята идея е да, да видим докъде може да стигнем за съставането на една платформа за хуманно отношение към животните. Що се отнася до алкохола? Аз е, споделям желанието на парламента да работим заедно. Е, това желание е залегнало в резолюцията на парламента. От моя страна, е, аз се срещнах с е, заинтересовани страни от националните парламенти, от държавите членки. В момента работим по една стратегия за алкохола. За тази стратегия са отделени 1,7 милиона евро – освен това, подкрепяме съвместните действия по отношение на алкохола. До октомври ще продължим и в бъдеще нашите дейности. Тук, освен това, подкрепяме прилагането на план за действия е, по отношение на е, употребата на алкохол сред младежите. Имаме и стратегия, ориентирана към жените. Сега по отношение на трансмазнини. Знаем, че те са много рискови храни. За тази цел на 3 декември тази година ние приехме доклад за трансмазнините, в който се предлага прагова стойност – за трансмазнените храните. Мерки ще бъдат предложени следващата година. Ние ще продължим в тази насока нашите дейности във всички случаи. Освен това, е, когато мислим за трансграничната директива и умрежаването на нашите дейности, ние говорихме с държавите членки. Искам да подчертая, че има инициативи за създаване на европейска мрежа, в която ще се обменя ще се обменят добрите практики сред медицинските работници. Този, тази мрежа би трябвало да се завърши до края на 2016 година. А сега ще се спра на следните въпроси. Най-напред един въпрос, който е много занимава нашето внимание, е глифозата. Глифозат е наистина много важен нашен важен въпрос, за който ни трябва експертно мнение, експертните мнения понякога се различават. Аз абсолютно вярвам в системата на Европейския съюз за научна консултация. Трябва да защитим тази система. В момента няма решение за глифозата няма еднозначно решение. Водят се дискусии. В този контекст аз приветствам преди две, ваше, вашето решение, вашето гласуване преди две години. И по тази, по силата на това гласуване, ние обсъждаме въпроса в комисията. Свързахме се с а, всички заинтересовани страни, с а, представители на индустрията. Още на 1 март ние организирахме конференция по въпросите за глифозата. Както знаете, комисията няма правно основание да предприема действия. Ние не сме публикували настоящите документи, но може да се обърнем индустрията и агенцията ЕФСА да публикува резултатите от изследването. На следващо място, зная, че много се интересувате от състоянието на изследванията по отношение на еднокринните дисруптори. Комисията ще приложи решението на съда и също така ще предложи научни критерии за дисрупторите. Миналата година аз се занимавах много с този въпрос. Наистина, аз организирах е, кръгла маса заедно с членове на парламента. Някои от вас участваха в тази кръгла маса. Имаше и две конференции организирани по темата. Ние ще продължим да работим много прозрачно по този въпрос. Уважаеми депутати, искам да ви уверя, че аз съм ангажиран да постигнем високи нива за защита на безопасността на храните. Трябва да работим заедно и да прилагаме най-добрите решения в тази област. Надявам се, че ще мога да представя по-нататъчни мерки в близко бъдеще. Сега по отношение на вируса Зика. Работим с медицински работници, отделили сме 10 милиона евро за научни дейности. Лятото наближава и в този смисъл е, комисията ще работи много тясно с Световната здравна организация и с е, агенцията ЕСДС. А сега нека преминем към нашите други приоритети. Те ще ни занимават през следващите месеци. Най-напред антимикробната резистентност. Имаме пет годишен план за антимитобната резистентност. До края на годината комисията ще излезе със своята оценка – бе организирана конференция по темата. Аз участвах в тази конференция. Тя беше под егидата на холандското председателство. Държавите членки ни подкрепят в борбата срещу антимикробната резистентност. Комисията изготви насоки, които са резултат на плана за действия – този план на действие предлага една разумна и ограничителна употреба на антибиотици в човешкото, в, хуманното, в хуманната медицина. Приветствам доклада на вашата комисия а, по антимикробната резистентност. Той бе прият от парламента наскоро. Работим и в рамките на Г7 по антимикробната резистентност, Европейския съюз и щатите организираха специален екип за антимикробна резистентност. Тази година ще, към, този, към тази група ще се присъединят Канада и Норвегия. Тази група ще работи в рамките на 5 години. Уважаеми депутати, комисията ще продължи да работи по антимикробната резистентност, заедно, е, както на европейско, така и на глобално равнище. А сега ще се спра на темата за оценката на високите технологии. В нашето съобщение по вътрешния пазар комисията предложи да увеличи координацията в Европейския съюз по отношение на оценката на здравните технологии в държавите членки. Важно е сътрудничеството тук. Важен е един нов механизъм, който да е устойчив, който ще се въведе от 2020 година. Комисията работи в момента по оценка на настоящата ситуация и идентифицира основните възможности за политика. Ще имаме задълбочена дискусия по тази тема в края на годината. А сега е контрол на, е, на тютюневата индустрия. Моето желание е да има една наистина добра е, добро прилагане на директивата, на цялото законодателство в държавите членки, свързани с тютюна. Ние изготвяме цял пакет по отношение на електронните цигари и на съставките в е, традиционалните цигари. Ние провеждаме тестове и характеризираме различните вкусове при цигарите. Вие ни напомнихте, че закъсняваме с етикетирането на алкохолните напитки. Искам да ви уведомя, че приключихме първата степка. А сега може да продължим нашата дискусия на тази база. От друга страна, е, чува мнения, които са малко странни. Има гласове, които казват да на е, етикетирането, но само на някои алкохолни напитки. Какво означава това за човешкото здраве? Господин председател, уважаеми депутати, аз мятам, че говорих достатъчно дълго, а сега с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Thank you very much, Commissioner. And now we can uh, start uh, our first tour with uh, the speakers. Благодаря на господин комисаря. Сега можем да започнем първия тур въпроси и изказване. Господин Иво Песнец. Благодаря, господин председател. Добър ден, господин комисар. Искам да задам допълнителни въпроси към заливосъдата. Както казахте, парламентът прие резолюция по този въпрос с молба към комисията да излезе с нов проект за приложение на регламента. И всъщност приехме един добър компромис в парламента и предложихме ограничено подновяване с използването на глифосата за 7 години. Искаме да ограничим и дори да забраним някои случаи на ползване поради опасностите. Знаете също така, че сме за ограничаване на непрофесионалната употреба господин комисар. Искам да припомня предишното ви съобщение. където ставаше дума <clears throat> за политическите мнозинства в парламента, а и в съвета. Питам ви дали <clears throat> сте готови да изпълните резултатите от тази резолюция, защото тя беше базирана на едно ясно мнозинство. Благодаря. Благодаря, господин Паньо. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за поясненията, които дадохте. Искам да ви попитам за някои уточнения. Първо, за происхода на месото в готовите ястия. И за това, да, дали това трябва да се обозначи на етикета. Имаше не превод, проблем с превода, казва председателя. Окей, мистер Панел, can you restart? Да, благодаря. Може да започнете отново. Благодаря. Вече имате ли превод, господин комисар? Проблемът може би е технически. Да. The technicians are trying to... Ah, static. are trying to solve the problem. Okay? Okay. А сега как е? Добре. Благодаря. Искам в началото да засегна задължителното споменаване в етикетите на происхода на месото в готовите храни. Всъщност тази система е доста успешна. В а, 90% от сандвичите, например, които са готови за употреба, не се споменава происхода на месото. Дали тук ще въведете задължително проследяване през май миналата година комисията даде разрешение на Франция да започне проследяването. Комисията поиска допълнителна информация от френските власти за тази мярка. И сега ще се върна към регламента за <clears throat> цените на лекарствата. В минало миналата година през май в Токио имаше една среща, където комисията се ангажира да засили обмена на информация между държавите членки по цените в Штатите това струва над 50 милиона евро, а във Франция на над 300 милиона. Също <clears throat> трябва да се намалят цените на новите лекарства срещу рака. Това е <clears throat> много важно, защото годишно се плащат около 100 милиона евро за този вид лекарства. Затова е много важно комисията да предприеме някаква инициатива, защото отделните държави не могат да фиксират цените на лекарствата. И накрая, съвсем накратко, за юридическата правната рамка на ГМО. През 2015 година видяхме вашият анализ по този въпрос. Там имаше една дата, <clears throat> в която вие се ангажирате <clears throat> да представите своите идеи пред държавите членки, също така и тук в парламента. Благодаря, госпожа Кими. Um, Благодаря, господин комисар. Добър ден, господин комисар. Доста време отне да се задейства механизма за групата на учените на високо равнище. В нея в момента участват 11 учени. Всъщност те дават консултации не само на председателя на комисията, а и на колегиума комисарите. Струва ми се, <clears throat> че в тази област има доста противоречиви научни препоръки. И за нас е доста трудно в тази комисия да вземем решение за различните видове тесто. Може би идеалният вариант е за участие на групата на високо равнище е да ни предоставят съвети, не непременно на нас в парламента, а на вас комисията. В протокола на второто им заседание те са обсъждали регулаторните механизми за лифосатата. Въпросът ми е как и по какви въпроси ще използвате тази структура. И мисля, че това трябва да стане максимално бързо, защото така ще получим информация не само ние тук в парламента, но и вашите колеги комисари. И как виждате работата на тази група в един по-широк план? Благодаря. Госпожа Крис, Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Винаги е приятно и интересно да получим информация по тези въпроси. Искам да се върна <clears throat> към въпроса за лифосатата. И казахте в своите, своето резюме, че сте започнали действия по определена система. Подкрепяме гласуването в колегиума на комисията предишният петък имаше съобщение в пресата за решението на комисията <clears throat> на работната група сега разрешението е за 10 години. Добре, да знаем за практиките в някои държави членки. Тези членки са доста Германия, Полша, Франция. По-конкретно за използването на тези вещества. Дали вземате предвид това, което в парламента сме предложили като компромис, за да можем <clears throat> да се придвижим бързо към другите въпроси, свързани с тютюна. Да, Директивата беше прията през декември 2013 година. Някои държави членки твърдят, че вече са въвери мерки за пакетите цигари. Имате ли съответни цифри за това какъв е ефект от опаковките на цигарите върху потреблението на тютюн, включително електронните цигари. Аз спомням си, че в началото имаше пречки пред тази, този последния пазар. Вие всъщност <clears throat> насочихте основното внимание към риска. И сега, три години по-късно, и експертните е, консултати, включително и <clears throat> Висшият съвет е, по раковите заболявания, защото те твърдят, е, че този вид цигари трябва да бъдат забранени, защото носят голям риск. Как се развива тази тема? Благодаря. Господа, госпожа Поланд, Гуе. Thank you, Chair, and, uh, thank you. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Благодаря на комисията, комисаря за стратегията по алкохола. Сега искам да ви задам няколко въпроса във връзка след, след доклада на парламента по да, а, за алкохолните напитки. Там има една дерогация И се оказва малко странно, че <clears throat> на бутилката мляко има повече информация, отколкото върху бутилката вино. Зная, че господин комисар, вие работите, работехте много сериозно в Литва да, с здравното министерство, така че искам да попитам дали комисията има конкретни планове срещу влиянието на алкохолната индустрия върху здравеопазването и изобщо върху здравните стратегии. Имаше едно изискване за етикети до 2014 година, но все още очакваме това да бъде приложено. Искам да попитам комисията, кога можем да очакваме конкретен доклад. Вие накратко споменахте един план за действие срещу алкохолизма сред младите. Някои държави се опитват да решат този въпрос. Проблемът сред младите в Шотландия, например, да се въведоха минимални цени. Как комисията гледа на тези действия на държавите членки за решаване на проблема с алкохолизма, тъй като на европейско равнище има доста неуспехи. Имаше и дело в Европейския съд. Бихте ли казали какво ще направите, за да защитим здравето на гражданите на Европейския съюз? Благодаря. Благодаря, госпожа Хокинс, Селените. Благодаря, господин комисар. Да, Говорим за ендокрините диструктори от началото на мандата на комисията. Всъщност комисията не успя да приеме научни критерии за определенето на ендокринните диструктори. Трябваше това да стане до 2013 година. Всъщност причината за това беше лобито на производителите във връзка с оценката на въздействието мисля, че е абсурдно да се прави оценка на въздействие по нещо, което е много ясно за учените. Все пак вие решихте да продължите и да проведете такова изследване. Като същевременно ми се струва, че сте готови да игнорирате решението на съда за това че пестицидната индустрия загуби битката през 2009 година за ограничаване на пестицидите през 2000, април 2016 година 23 държави <clears throat> национални международни експерти се съгласиха по този въпрос. Мисля, че тук не трябва да се търси а, силата на ефекта на тези вещества. Ако включим тези неща в дефиницията, това би означавало нещо като да твърдим, че само водката е алкохол, а не другите неща не са такива. Може ли да ни гарантирате, че е, силата, ефекта на веществата няма да е част от критериите. Да, ако този елемент влезе в дефиницията, от наша страна ще направим всичко възможно, за да наложим вето. Благодаря, господин Педичини, ФДД. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар. Благодаря за обясненията по работата, която извършвате. Има някои нови категории антибиотици. Няколко пъти в своите изказвания съм казвал, че има нужда за тях да намерим нови решения и да се борим срещу злоупотребата с вещества и за това има нужда от конкретни проучвания, за да може нашата политика да се свързва с, с резултатите от научните изследвания. Интересуваме каква е позицията на комисията, какво <clears throat> ще направите по отношение на научните изследвания за антибиотиците и как ще реагирате срещу международните варианти, които се предлагат Имаше един доклад за <clears throat> по-добро опазване в Европа. Така че мисъл, въпросът ми е какво прави комисията в момента, кои са следващите стъпки, госпожа Тормано. Euh, благодаря, господин председател, благодаря и на господин комисаря. Доста от темите вече бяха <clears throat> поставени. Аз ще се спра на три от тях. Първото е за алкохола специално Европейската стратегия, по която някои от депутатите се произнесоха с мнение. Този проблем е изключително важен, особено сред младите. И тук въпросът не е свързан с калорията, а количеството алкохол, който се консумира. Трябва <clears throat> да се работи срещу цените, така че важното е продуктите, алкохолните в Европейския съюз е да не са фалшификати. Така че да, искам да разбера какъв е конкретният подход на, стратег... на комисията, на стратегията на комисията по два елемента. Младите хора, кои национални мерки се считат за ефикасни, какви препоръки ще направи комисията. Вторият е, въпрос е свързан с цените. Оценката на ефекта от е, повишаването на цените на алкохола. Дали това ще ни помогне, за да се справим с негативните ефекти. На Следващият въпрос е хуманното отношение към животните, проследяването на месото, съответните методи за клане. Мисля, че комисията трябва да се отнесе към този проблем много сериозно, <clears throat> като работи в две насоки на два етапа. Въпроса за клането също време гражданите в Съюза трябва да знаят дали клането не било извършено така, както е записано на етикета, въпреки някои традиционни практики. Следващият ми въпрос е свързан с е, управлението на епидемиите. Рискът е, от разширяване <clears throat> на епидемиите се увеличава, миграцията се засилва. Всъщност, е, като че ли администрацията не отчита нелегалното влизане на лица, на мигранти. Да, верно е, че при нас идват бедните от цял свят, но тук има опасност и това трябва да бъде в центъра на вниманието на комисията. Благодаря. Благодаря ви. Приключихме първия кръг от изказвания, а сега ще дадем думата на комисаря за отговор. Благодаря ви. Ще започна с първия въпрос. Аз всъщност бях много удовлетворен от резолюцията на Европарламента и готовността за компромиси и гъвкавост по отношение на предложенията. Удовлетворен съм от факта, че обсъждате тези въпроси. Ние приключихме дискусията с всички държави членки и във вашата комисия вие виждате възможност все пак за постигане на компромис. И е много важно наистина да се постигне мнозинство от държавите членки за окончателното решение. Аз ще информирам, разбира се, колегиума на комисията за вашето решение. Дискусиите в службите на комисията продължават. Но наистина съм удовлетворен да, да видя, че вие разглеждате различни възможности в различните сектори за постигането на широк компромис, както тук, така между държавите членки, така и в колегиума. И ние ще преценим, разбира се, а, изхождайки от а, всички страни а, на тези въпроси, как да постигнем едно разумно решение. Сега първо ще започна с етикетирането на страните по происход. Информацията за храните, за потребителите ще бъде е, задължително е, за всички видове е, месо, козе, овче и птиче, включая. Идеята е да се намери, разбира се, едно устойчиво решение по отношение на всички категории храни, поне на европейско а, а, ниво. Това не означава обаче, че националните мерки няма да се прилагат вече сте забелязали, че някои държави членки наистина са приели мерки да въведат задължително етикетиране. Така че, нали, ние сме заинтересовани да наблюдаваме резултатите от подобни експерименти. Франция също така представи своята позиция и да започне с а, своя експеримент. Италия също така а, обяви подобна позиция. И ние виждаме, че всъщност тези регулации усилват, укрепяват, така да се каже, тази доброволна система за е-, етикетиране. Ние изхождаме, разбира се, от принципа за пропорционалност от една страна и от друга страна от законовите задължения и ангажименти. И разбира се, ще проследяваме с интерес подобни експерименти в държавите членки. Условията за прилагането на а, регулациите следва да бъдат окончателно определени. Ще видим нашите служби какво могат да направят и се надяваме те да бъдат прияти до края на тази година. И тогава ние наистина ще разполагаме с цялостната законова рамка. Вие споменахте един друг проблем – иновационни методи за лечение и достъпа до тях – как да се облегчи достъпа до такива. Комисията предлага а, две, два инструменти. От една страна ние работим с група експерти, които а, предложиха на комисията и държавите членки и техния доклад относно цено, ценообразуването в сектора. Това е един проект, който е доброволен, т.е. държавите членки, ако желат, могат да предоставят информация относно иновативни лекарства и методи на лечение. И аз наистина съм удовлетворен да видя, че все повече а, страни участват в този Европит проект. Ние продължаваме с нашата оценка на достъпа до иновативни лекарства и, и методи на лечение. Като разбира се, разглеждаме възможността да се лицензират максимален брой иновативни лекарства. На 18 април беше проведен дебат по време на холандското председателство и ние видяхме, че всъщност държавите членки са готови да засилят сътрудничеството си, обмена на технологии. И държавите членки наистина а, са готови да обсъдят също така въпроси за ценообразуването, следвайки примера на бенелюкските страни. Френският министр също така предложи а, дискусия за иновативни лекарства и достъпа а, до тях а, и тази тема ще бъде обсъдена на среща на Г7. Това са важни инструменти и е важно наистина, искам да обърна вниманието ви също така на доклада на групата STEM, който се разглеждат именно различните възможности и различните е, изследвания за иновативни лекарства. Както и за ценообразуването, защото е, цените са много различни в държавите членки. Но, както казах, ние трябва да наблюдаваме ситуацията по места. Следващия въпрос новите техники на селектиране на е, лекарства. Разполагаме с такива техники. За съжаление, има някои пропуски в европейското законодателство. Някои от семената всъщност са, са резистентни на определени заболявания и ще бъдат, това е много важно, разбира се, за да се развива устойчиво замеделие. И комисията провежда анализи относно тези техники за отглеждането на подобни семена и разбира се, те да бъдат включени в европейското законодателство за ГМО. И се надяваме в хода на 2016 година тези правни анализи да приключат. Много е важно нали, на всички ние да разполагаме с повече яснота информация в сектора. В никакъв случай европейското земеделие не трябва да се архивира и да остарее. То трябва наистина да се ориентира към постигането на устойчиви цели и трябва наистина да погледне малко по-широко на тези въпроси в целия сектор. Имаше въпрос също така от Джулия Грилинг. Благодаря за този въпрос. Напълно съм съгласен с вас за това, че трябва да възобновим доверието в науката и научните изследвания за постигането наистина на задълбочени е, научни е, анализи, които наистина са, могат да бъдат много полезни понякога наистина подобни анализи са неизбежни, ние се нуждаем от тях и се нуждаем от наистина много комплексни и цялостни анализи. Аз съм в контакт с комисаря, който отговаря за научния механизъм и ние обсъждаме различни възможности този консултативен научен механизъм да се използва в различни сектори, като например сектора здраве и храни. Ние продължаваме работата и дискусиите, за да видим как този механизъм реално на практика може да по-ефективно да се използва, като разбира се, ние се допитваме до научните среди, разбира се, и техните становища се надяваме да бъдат по-ефективно използвани от заинтересованите страни. На въпроса на члена на парламента РИС, Вие говорихте за а, транспониране и прилагане. Осем държави членки вече заявиха, че са изцяло транспонирали. Белгия и Словения частично са транспонирали директивата. В редица държави членки се, директивата се обсъжда и съответния проект закон, който ще транспонира. Комисията Разбира се, подкрепят държавите членки, за да се постигне едно едино и цялостно транспониране на директивата. Що се отнася до електронните е, цигари и тяхното цялостно етикетиране на опаковките, аз лично мога да кажа, че аз е, е, приемам подобно решение за цялостно етикетиране на опаковките но всъщност държавите членки са тези, които а, решават и преценяват как да регулират а, тяхното маркетиране. Нашата идея е да се събира информация от експерти, от различни анализиращи органи, за да регулираме наистина по най-добрия начин а, електронните цигари. И лично смятам, че наистина този продукт трябва да бъде максимално строго регулиран, защото те наистина са опасни за общественото здраве. На въпроса на господин Броял. No, no, Uh, uh, uh, е, въпрос за употребата на алкохол и минималните е, цени на алкохола. Напълно споделям вашите притеснения. Наистина всички ние трябва съвместно да работим за решаването на проблемите с алкохола. Ние вече сме подкрепили съвместните действия срещу алкохол във всички държави членки. Подкрепяме държавите членки да а, изпълнят а, своя план за действие, говорейки за минимални европейски цени. Искам да ви кажа, че Европейският съд каза, че това е въпрос на пропорционалност и държавите членки са тези, които трябва да рецат. Ние в момента изчакваме окончателното решение на Шотландски съд, по въпроса. Както казах, изчакваме това решение. И връщайки се още веднъж на въпроса за етикетирането, ние приключихме а, доклада за етикетирането на алкохолни напитки. Текат консултации между нашите служби и следваме нашите процедури. И се надявам третото три месече на 2016 година да стигнем до окончателно заключение от страна комисията относно етикетирането на алкохолни напитки. Вие казахте употреба на алкохол е от една страна, от друга страна злоупотребяване. Но задъл... държавите членки наистина са задължени да а, въведат различни инструменти за данъчно облагане, ценообразуване, регулиране на рекламите на алкохолни напитки и така нататък. Държавите членки разполагат с всички тези инструменти. В момента ние говорим за различни възможности за регулиране на трансграничните реклами в момента обсъждаме подобни мерки. Например, това, това се говори също така е застъпено и в директивата за аудиовизуалните средства. Но искам да окоръжа държавите членки да използват различни пазарни инструменти, по отношение на алкохола и борбата с злоупотребяването и вредите от алкохола. Искам да повторя това още веднъж. Държавите членки трябва да проявят активност и те много добре знаят кои инструменти са ефективни. И ценообразуващите инструменти, разбира се, са много ефективно средство, но решението взимат в крайна сметка държавите членки. Имаше един друг въпрос от госпожа Олкен за глифозата и оценката на въздействието. Ендокрините дизруптори, извинете, ендокрините дисруптори, коригира се оратора и оценката на въздействието. Благодаря за още веднъж за това, че повдигнахте този въпрос. Комисията, разбира се, взима предвид решението на съвета и обмисля също времено. Ние не сме против а, оценката на а, решението. Вече оценката на въздействието е а, приключена. Това беше нашата задача, защото оценката на въздействието ни помага да взимаме цялостни решения. Естествено, че ние ще е, спазим е, оценката на е, е съдебното решение и ще представим до края на е, е, лятото окончателни критерии, така както съда е постановил. Така че няма никакво противоречие в нашата работа. Ние ще спазим нашите задължения. И разбира се, ще предоставим повече информация и ще изготвим критерии относно ендокрините дизруптори. Аз не съм съдия, не мога да преценя между ендокрините дизруптори и ендокринното и да взема решение между ендокринното общество и токсологичното общество на Единайсти април беше проведена конференция а, между тези експерти, които всъщност да преценят а, а, в крайна сметка а, кое решение е най-удачно, защото аз не съм а, учен и не съм съдия. А, научните становища се изгонват от е, ендикронолозите, от токсиколозите и те наистина трябва да представят на нас общо становище. Ние не можем да преценим кои критерии са по-благоприятни. Все още, разбира се, няма решение относно а, потенциите. Ние очакваме окончателния доклад на експертите. А сега по въпроса за антимикробната резистентност АМР. И какви са възможностите е, за подкрепене на е, сектора за инвестиции в иновативни методи, иновативна медицина. Необходима е финансова подкрепа за това. Ние работим по въпроса. А що се отнася до възможностите за наблюдаване на антибиотиците в човешката медицина, ние ще представим а, насоки есента на 2006 година относно използването на антибиотиците в човешката медицина. И ние сме готови да обсъдим нови бизнес модели, свързани с синтезирането на нови категории антибиотици. Защото от страна на промишления сектор, на фармацевтичния сектор, интересът е нисък за производство на нови антибиотици. Така че ние подготвяме с всички заинтересовани страни нов дебат, дебат за стимулиране на развитието на нови видове антибиотици. Сега последващ въпрос за алкохолната стратегия. Както вече казах, Съгласен съм с този въпрос. Модела за ценообразуването трябва да бъде анализиран и то във всички държави членки. Що се отнася до нас, ние приключихме дебата по рисковите фактори и тяхното управление. Основните рискове фактори – алкохол, цигари, захар, сол, трансгресивни мазнини. Съществуват основни инструменти за, наруша... за намаляването вредите от тези основни рискове фактора. Но държавите членки отново са тези, че те трябва да разберат, че пазарни инструменти, като достъп до пазара, облагане, реклама, трябва да се прилагат по най-добър начин, за да се намали вредата от основните рискове фактори – алкохол, цигари и така нататък. Особено когато говорим за а, младите хора, цената е много съществен а, фактор. Що се отнася до ритуалното клане, комисията изготви доклад относно този метод в различни държави членки – и злоупотребата с а, подобни методи. Компетентните органи в държавите членки трябва да разгледат също така тези въпроси. Ще обсъждаме тези въпроси. изготвили сме платформа за животните. Искаме да обърнем вниманието на обществеността по, тези, по този въпрос за ритуалното клане. По въпроса за епидемиите. Комитета за безопасност на здравето работи постоянно. В момент на, на анализираме всички данни, свързани с векторите, как да се из, избягват епидемии, как да се използват дезинфектанти, какви хигиен методи съществуват и с какви други различни методи разполагаме за борба срещу векторите. И разбира се, това е приоритетна тема за нас. Лятото наближава, имайки предвид и езика, така че е, ние сме подготвени по тези въпроси. Председателят, благодаря господин комисар. Сега, имаме 21 желаящи се за изказване. Моля ви наистина да бъдете кратки. Започвам с Малагостет. Благодаря. Аз най-напред искам да попитам за регулирането на ветеринарните продукти. И дом де Дали трябва да чакаме до края на годината, за да има съгласие в съвета, така че може ли да, дадете малко лъжи от някои допълнително данни? Ние поддържаме борбата срещу антимикровалната резистентност, но съветът бави работа. Казахте няколко думи за иновативните медикаменти и персонализираните такива медикаменти. Трябва да се действа бързо по този въпрос. Вие казахте, че трябва да се <clears throat> търси един по-прагматичен, по-гъвкав модел за пускането на пазара на тези лекарства. Във Франция имаме опит за процедурата за временното лицензиране, временно на такива лекарства. Какво смятате по този въпрос? И накрая, искам да ви предупредя за едно нещо, което ме безпокои има две категории за, за хранене. За спортисти комисията подготви съответен доклад. Всъщност той беше предвиден за юли 2015 година. Тук трябва да се въведе съответна регламентация. Това трябваше да бъде направено през 2015 година. Какво става с тази тема? Дали не сте се отказали от конкретна регламентация? Това ми се струва, че е изключително сериозно, защото е много важно <clears throat> за децата и младежите. Какво е вашето отношение към този? Уважаеми колеги, моля ви бъдете кратки. Господин Поц. Уважаеми господин комисар. Много ми е жал за вас, като виждам какви въпроси ви задават, но и аз трябва да ви попитам за глифозата. Вие не отговорихте на господин Белет. Е, моля, отговорете съвсем просто с да или не. Комисията какво ще направи по отношение на резолюцията на парламента от тази година, а именно допускането на глифозата. Какво ще стане с това? Говори се и за антимикробната резистентност. Глифозатът е антибиотик. Той предизвиква резистентност срещу други антибиотици и други а, патогенни организми. Това е доказано. Кога комисията ще се заеме с тези въпроси? Господин Пиека. Благодаря. Аз ви попитах при миналия диалог за прилагането на директивата за тютюна. Вие бяхте оптимист, тогава сега сте също оптимист. Но като погледнем какво се случва, вижда се, че само около 6 държави са приложили тази директива, но срокът изтича. От Герман, от, е, извинявайте, от моята страна зная, е, че процесът е труден. Има впечатлението, че вероятно ще има проблеми при прилагането на тази директива. вероятно, е, ситуацията е подобна и в други държави. Моля за уточнение, ако държавите членки не се справят, какви мерки ще предприеме комисията, какви последствия ще има за тези държави. Комисията ще се, а, извинявайте, директивата ще се приложи ли или не? Какво предвижда комисията? Е, има различни гласове от страна на промишлеността. Може би комисията трябва да удължи срока за прилагането, може би е, за следващата година. Следващият колега. Благодаря, господин комисар. Европейският парламент прие резолюция на за глифозата с срок от прилагане от 7 години, отново се вижда, че бизнес интересите са по-важни от общественото здраве. А вие сте комисар за по здравеопазването. Не мога да раз... Не мога да разбера нещо. Прието е решение в парламента, прието е решение в... Прието е резолюция в парламента. И... Има противоречие и с СТО. Има противоречия между СТО и ЕФСА. Становищата са абсолютно противоречиви. И принципът за разумност и предпазливост би означавал този продукт да не е на пазара, да се спре от употреба. Това е моето лично мнение. Но ние чакаме как ще се произнесе комисията по токсикология за глифозата. Ако този хербицид е наистина токсичен, то тогава какво ще направи комисията по този въпрос? Как комисията и защо комисията допусна този дълъг период? Холандия, Франция, и Брюкселското регионално правителство вече забраниха този хербицид. Приключвам. Аз се радвам, че комисията се занимава с Зика. Ние знаем, че в Бразилия имаше успех в борбата срещу Зика. Какви са... Какво казва комисията по този въпрос? Благодаря, господин председател. Във вашият отговор за лифозатата казахте, че ще използвате всички възможности, за да се постигне за съответно решение. Единственото разумно решение според нас е да се зачете становището на Европейския парламент – и така ще изпълним изискванията на европейската демокрация за защита на здравето на гражданите. Мисля, че единствено това решение е спазва принципите на предпазливо и да не се лицензира един продукт до момента на сериозните проучвания по него. дали вземате предвид този елемент от гледна точка на производството на американските земеделски продукти. Там се откриват големи количества липозата. Много е важно да имат достъп за терапията в Полша, Румъния, България. Този достъп е доста сложен като процедура. Дали имате информация за тези затруднения? Тайс. Dank u, voorzitter. Um, Господин Стаес. Благодаря, господин председател. Вие казахте, че приветствате резолюцията на парламента за глифозата. Е, това е чудесно, но какво ще се случи? Има преговори между комисията и държавите членки, парламентът много ясно уточни своите критерии. Непрофесионалната употреба е, трябва да се забрани. Имаше и други критерии. Е, да се използват други методи за плевелите. Така че тук има много ясни критерии. Ние споменахме рисковете, ние видяхме какво се публикува в пресата. Ако господин комисар, вие казвате, че приветствате тази резолюция, може ли да ни обещаете, че през следващите 3-4 седмици вие лично ще се ангажирате с това нашите условия, четири условия, които бяхме заложили в резолюцията си, ще бъдат наистина приложени. решението на парламента ще бъде ли отразено в решенията от страна на държавите членки? Госпожа Еви. Благодаря, господин председател. Господин комисар, искам да говоря за ситуацията в Южен Тирол. Вчера се срещнахме с хора, които живеят в тази област. И те казаха, че в тях, тяхната прекрасна долина – 90% от селското стопанство се извършва по традиционен начин, но много, но прекалено много, прекалено голяма е употребата на пестициди. Вследствие на тази употреба, Има много големи проблеми. Хора, които преминават през полетата, а, трябва да носят маски, за да, за да се запазят, за да се предпазят от въздействието на пестицидите. Е, пестицидите влияят върху близките паркове, върху близките училища. 70% от населението в тази област е за забрана на употребата на пестициди. Вие ще чуете ли тези хора, които ясно казват какво искат? Те искат да се използват други методи и да се преустанови използването на пестициди. Как комисията ще реагира на този проблем? Госпожа Кота. Euh, Благодаря, господин председател. Става дума за въпросът за технологията става дума за съответната хирургична технология. От гледна точка на правното положение, учените търсят съответно решение. Комисията предвижда да се регламентира използването на новата технология – за съответните потреби. А каква е връзка, какво е отношението ви по този въпрос и държавите членки? Gardini, Gardini is... Госпожа Гардини би трябвало да говори, но аз ще говоря от нейно име, тъй като тя се е загубила гласа. Има големи разлики между държавите членки по отношение на здравеопазването. 86% от европейските болници имат нужда от повече ресурси. Какво може да направим, за да се справим с тази сериозна ситуация? Нашата оценка трябва да бъде обективна. Това означава, че трябва да се справим с днешните проблеми. Има положителни резултати от пилотен проект. Резултати, които сочат, че може да се подобри достъпа до лекарства в цяла Европа. Не смята ли комисията, че трябва в Европа да се проведе едно цялостна, една, един цялостен анализ на здравеопазването. Госпожа Сар. Благодаря. Миналата, миналият месец Миналия месец коми, комисарият представи доклад за трансмазнилите. Предлагат се граници тук, но няма законодателно предложение. Процесът е дълъг, зная, но бих искал да знам кога може да очакваме предложение от комисията за трансмазнините. Благодаря, господин Торман. Благодаря. Миналата година комисарят представи своето становище за директивата по тютюна. Приложението на, тю... на директивата е, е приоритет за комисията, така бе казано. Но какво виждаме? Виждаме, че е трудно да се спазят сроковете, трудно е да се постигнат резултатите. През април 2016 година комисарият каза, че около 5-6 страни ще завършат успешно процеса. Искам Не искам да говоря за това дали комисарият гледа благосклонно на тютюновата индустрия, но искам да кажа, че тази индустрия дава много работни места. Е, ясно е, че трябва да има предупреждания за здравето по отношение на тютюневите продукти. Но изискванията са прекалено високи, това ще ускъпи производството на цигарите. Новата инициатива предполага институциите, европейските институции да се обвържат с обещание по отношение на прилагането на директивата. Моят въпрос е какво, комис... какво смята комис... комисаря по отношение на допълнителните разходи, които ще бъдат наложени на тютюневата индустрия. Господин Ек, благодаря. Господин комисар, благодаря за възможността да водим този диалог с вас. Позволете ми да изразя някои от своите резерви по отношение на предложението на комисията. Става дума за доклада за живака. От друга страна става дума за предложението за екологични торове. Производството на торовете е индустриален процес, в който човек може да бъде изпуснат в, а, в околната среда. Кадми, фосфат, арсен и живак могат да, да, да достигнат околната среда, т.е. става дума за заразяване с тежки метали, заразяване на природната среда, а и на хранителната верига. Е, за кадми и праговете стойности трябва да бъдат намалени, но какво е, е положението за живака? От една страна, искаме намаляване на стойностите, но от друга страна внасяме фосфати и продължаваме да ги употребяваме. Може ли да обясните защо в предложенията на комисията се използва двоен аршин. Според мен, господин Петърле. Благодаря, господин председател, господин комисар. Този дебат за глифозата Искам да кажа по отношение на него, че в някои държави членки няма альтернативи. Не, това обаче не е така. Има альтернативи. Какво ще направи комисията, за да подкрепи тези альтернативи, за да не сме заложници на химическата индустрия? И аз тук не говоря само за фермерите. По отношение на храните, приветствам вашите инициативи, но е, трансмазнините ще продължат да са в нашата храна за доста време напред. Какво смята да направи комисията тук? Комисията говори за социалните права, е, част от които е здравеопазването, правето на здравеопазване. Какво смятате, как смятате да заострите именно социалния стълб в предложенията на комисията? Здравеопазването трябва да играе ключова роля в европейския семестър. Имахме конференция миналата година за рака на кожата. И вие казахте, че трябва да има ангажимент в отношение на, че Европейския съюз трябва да се ангажира с тази тема. Въпросът ми е, докъде сте стигнали с изготвяне на директивата 37? т.е. директивата, която се занимава с, с този въпрос. На следващо място, а, альтернативите за антимикробната резистентност. Какви са те? Бихме искали да видим повече альтернативни методи. Бихме искали да видим по-добри начини за подобряване на здравето на хората и на животните. Благодаря. Thank you very much. Ms. Kadenbach. Много благодаря, господин Битерле. Моите въпроси не са като договорни с колегата ми, но са в същата посока. Една от основните цели през последните години вашата политика беше превенцията, инвестиции в здравния сектор, член 168 от договорът на Европейския съюз, където се отбелязва, че всички политики, свързани с здравето, трябва да бъдат отчетени. Сега, запознавайки се с програмата на колегиумата, виждам, че някакси липсват тези приоритети няма амбиции в а, посока а, превенция. А това са много важни теми. Защото а, инвестициите в здравния сектор, общественото здраве са много важни и те трябва да бъдат отразени в европейския семестър. Ние говорим за по-добро законодателство, обаче установяваме, че всъщност законодателство се прилага много небрежно и много бавно, когато, например, говорим за директивата, за медицински продукти и изделия. Виждаме, че всъщност оценките са безкрайни, процедурите са безкрайни и оставаме с впечатлението, че вашата програма за превенция на хронични заболявания. Всъщност, вие лично я подкрепяте, с най-добри намерения, вашата дирекция подкрепа и така нататък. Обаче в рамките на комисията, в рамките на Европейския съюз, работата с държавите членки, виждаме, че темата здраве не е приоритетна. Thank you, Благодаря, госпожа Шея Искам да поставя един въпрос, който все още не беше е, поставен. Хуманното отношение към животните. производството на свинско месо в е, комисията Агри говорихме за кризата в е, този сектор, включително и производството на мляко. И е много трудно за фермерите да се справят с економическите предизвикателства. И всъщност тук става дума за хуманно отношение към животните, за поставка с хуманното отношение към фермерите. Много е важно да дадем възможности на фермерите за развитие. Ако погледнете трансатлантическото партньорство и договора там, отношенията ни с Бразилия, има доста на големи проблеми. Как да помогне на фермерите? Те се борят с мултинационални компании, които отглеждат хиляди животни. Какво ще предприемете по този въпрос? госпожа Кабезон. Благодаря. Искам да кажа няколко дума за достъпа до лекарства. Имаше едно официално заседание на министрите на здравеопазването в Астана. Те приеха един документ, който е много важен по отношение на фармацевтичната индустрия в Европа и необходимостта от нов баланс в този сектор, защото в момента положението е доста неблагоприятно. Оказва се, че интереса на индустрията надделява над общественото здраве. увеличават цените на лекарствата. Има много малки, малко патенти за генеричните лекарства. А там се призовава за по-силни позиции на държавите членки в преговорите с фармацевтичните компании и нуждата от обединение на европейско равнище, е първо на равнище обмен на информация – не мисля, че тази дискусия трябва да спре. Най-малкото в комисията. Ролята на комисията като координатор по тази тема е изключително важна, така че искам да се ангажирате сериозно по този въпрос. Благодаря. Грация, сеньор президенте. Благодаря, господин председател. С голямо мнозинство парламента гласува за член 4 в текста от 2006 година за хранителните добавки. В нашата комисия разгледахме необходимите научни изследвания за балансирано хранене. Тогава си говорихме за една система с светофари, за да насърчим качествените продукти, така етикетите стават много по-ясни за потребителите и те избягват подвеждащата реклама. Само, че в момента тече обратен процес. Какво ще направите по това решение на парламента, господин комисар, и кога? Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за това, че сте готов да отговорите на многобройните ни въпроси. Отново ще се върна на глифозат. Вие казахте, че постигате напредък в дискусията с държавите членки и се надявате да нам постигнете скоро решение. Надяваме се да не трае това решение 10 години. Искам да се спра на три въпроса, които са важни за Германия и се обсъждат у нас три въпроса, при които трябва да сме доста а, предпазливи, когато се използва глифозат. Малко преди а, самата жътва, а, употребата от некомпетентен персонал, което е изключително голям проблем който установяваме в, дори у нас в, в Германия, когато некомпетентни граждани използват глифозата и използването на допълнителни а, вещества. което се забранява у нас. И искам а, да ви попитам как вие гледате на тези три въпроса. Благодаря, госпожа Портен. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, както знаете, Кампилобактер е много сериозна заплаха за здравето. През 2013 година имаше 250 хиляди случаи, а пък данните показват, че по, през последните години положението е все по-тревожно. Дали, <clears throat> дали комисията ще промени правилата за обработване на пилешко месо срещу кампилобактер? дали ще разрешите използването на пероксид. Благодаря, господин Тофоли. Grazie Presidente. A sto punto la mia è un invito insistenza. Благодаря, господин председател. Ще се върна към етикетите за мляко и а, месо при преработените продукти. Имаше а, мерки е във Франция. Имаше резолюция за задължителните етикети. Ние поискахме комисията да предприеме действия, за да има прозрачност по цялата хранителна верига и да не се разпокъсва единия пазар. Благодаря, господин комисар. Е, става дума за трансмазнините Нека ограничим лобито в тази област. Смятам, че много колеги засегнаха въпросите за глифосата и това е правилно. По принцип имаме нужда от една принципна дискусия за ЕФСА. ЕФСА трябва да направи оценка на въздействието и на риска. Ние трябва да сравним резултатите на ЕФСА с тези на СТО. Не може да се гледа само по активното, не може да се гледа само активното вещество. Тук трябва да удължим, да увеличим мандата на ЕФСА за изследване. Освен това, за да си свърши работата, ЕФСА има нужда от повече ресурси. Благодаря. Сега ще дам думата на господин комисаря за отговора. Не разполагаме с много време. Надявам се, господин комисар, да се опитате да съкратите времето за отговор. Благодаря. Всъщност всички въпроси са много интересни. И ще ги използвам, за да поискам от моят екип да реформира въпросите и след това да ви изпрати отговор. Чисто и просто няма възможност да отговоря сега на въпросите един по един. Само в резюме, във връзка с глифосатата, има доста проблеми свързани с нея. Комисията в момента подготви обсъждане на темата с държавите членки. Напълно съм ангажиран на в, в дебата, който тече вътре в комисията. Според мен резолюцията на парла... Европейския парламент е много балансирана. Важното е в дебата да се включат всички действащи лица, 28 държави членки и техните здравни служби. По всички въпроси, които са проблемни за обществото. Так, е, няма никакви е, противопоставяне на желанието да се регулира по-категорично, когато става дума за здравето От нас се очаква адекватно регулиране. Всъщност на ЕПСА сме поставили много трудна задача за съответна оценка. Тук не става дума за конфликт между различни органи. Спомняте ли си, че имаше една, една монография, че червеното месо евентуално евентуално карциногенно. Същото се казва и за глифосатата, че е вероятно канцерогенна. За риска на, ще използваме ЕФСА като на орган, който се занимава с оценка на риска да, те се нуждат от повече ресурси, но тези ресурси са в наши ръце и Европейския парламент е а, едно от действащите лица, така че вие ще обсъждате бюджета, който ще се отпусне на ЕФСА. Така че те да разполагат с достатъчно ресурси и да не зависят от таксите, които внасят производителите. Има нужда от оценка от независим орган. От другата страна, <clears throat> друга страна, ЕФСА трябва да действа в пълна прозрачност, за да можем да наблюдаваме дали с спазва позицията, прията от парламента, ако <clears throat> държавите членки не подкрепят разрешат, лицензирането, те разполагат с правомощия за забрана на някои продукти. Имаше въпроси от Италия, Германия, Словакия и Чехия. Добре е да се упражни натиск върху държавите членки за да забранят използването на тези вещества, особено преди прибирането на реколтата. А това значи на повече информация и образователни кампании сред <clears throat> всички държави членки от страна на гражданското общество. Така ще намерим по-добри възможности за подобряване на безопасността на храните. Няма противоречие с това, което казахте. Добре е да се започне веднага чрез е, оценка и след това биомониторинг. противен случай ще загубим доверието към нас. От моя страна ще предприемам всички мерки, които са в моите възможности. Много често решението за тази вид продукти, конкретни продукти е в ръцете на държавите членки. И е добре те <clears throat> да вървят в една и съща продуха. И сега да се вземат решения. Аз съм на ваша страна по въпроса за компилобактер вируса. Според мен на, на положението тук е доста трудно трябва да обърне внимание на правилата за хигиената, стандартите по цялата верига. Данните показват, че има повече от 200 000 случаи на заболяването. Текат дебати с фитовете нервните служители, за да се подобри контрол и евентуално за приемане на нови разпоредби за контрол. В съвета на министрите такът някои трудни дебати по този въпрос. И затова е малко трудно да се постигне ефективен акт, чрез който да се контролира заразяването с компилопактор. Добре е при това всички тези аспекти да бъдат обсъдени заедно с експертите. Накрая искам да кажа нещо общо. Ще се опитаме да приемем на време всички мерки за приложение. И ако държавите членки не ги прилагат, ще започнем веднага процедура за установяване на нарушение. Няма съмнение, че това е наш нашият ангажимент, за да няма компромиси по прилагането на разпоредбите за тютюна. Вярно е, че някои държави имат затруднения, очакват окончателни решения в своите парламенти. Наскоро бях в Чехия и в Румъния и <clears throat> водихме дебат заедно с евродепутати от Португалия във връзка с възможностите за транспониране на директивата за тютюна. Готов съм да действам изключително активно, тъй като лично зная много добре каква е вредата от тютюна. И още нещо по един важен въпрос за ветеринарния контрол. Настояват държавите членки да насочат вниманието си към въпроса с ветеринарните лекарства. Искам още веднъж е, да акцентирам върху това послание и ще проведем дебат с съответните министри, за да, да се стигне до решение максимално бързо. Този въпрос е поставен на много равнища и за това сега ще се опитам да насърча държавите членки да следват това, което беше решено в Европейския парламент във връзка с пазара иновационните методи и достъпа до лечение. Да. Това е изключително важна сфера в моята работа. Водя постоянен дебат с заинтересованите страни. Един пилотен проект започна да се изпълняват съвсем наскоро след половин година ще видим резултатите и сме готови да стимулираме държавите членки да се предприемат съответните мерки. Темата е изключително важна. През 2017 година ще представим някои проекто актове, в колегията на комисията, след това в парламента, после в съвета, за да задвижим целият процес с оценка на стимулите, за да се направи следващата стъпка, за да има на окончателни резултати през 2017 година. А, И тогава ще започнем с оценката на въздействието. Е, no, no, that's <laughs> sorry. Uh, I will follow once again. За командното отношение към животните – и положението на фермерите. Разбира се, да. Тези сектори са, изправени пред големи трудности. Водим дебати с Русия след руското ембарго. Но така или иначе Стандартите за хуманно отношение би трябвало да се прилагат стъпка по стъпка. На предоставяме насоки, създаваме съответни платформи, за да помогнем за практическото приложение. Знаете, че положението в някои държави членки е различно. от Някои са на доста напреднал етап, други не са. Затова е добре да балансираме механизма и хуманно по отношение към животните ще бъде чудесен инструмент за обмен на, на добра практика. От правна гледна точка сме готови да изпълним своите задължения до 2017 година, като имаме предвид е, какво е економическото положение на фермерите и трудностите на пазара. За живака. Всъщност това не е пряко в моя портфейл. Ангажирам се да на, на проуча въпроса, не мога да отговоря в момента. А пък за е, проблемите с торовете, всъщност тези въпроси са в ръцете на комисар Бенковска. Заедно с нея ще се опитам да решим заедно ваше, по вашите искания достъпа до медицински продукти и терапията. На 28 април комисията прие един протокол за законодателство за клетките и тъканите, което мисля е ключов етап в тази сфера. Вие питате дали имаме адекватен и ясен подход за новите лекарства и лечения. Да, всъщност има доста лични национални подходи за компенсацията на донорите. За сега е малко рано да се даде отговор по този въпрос. И е трудно да преценим дали има нужда от преразглеждане на директивата. На комисията ще започне оценка на правната рамка и това ще стане в края на настоящата година. за етикетите върху алкохолните продукти. В момента се работи по един доклад за етикетите. Не разполагам с повече време. Готов са да отговоря на вашите въпроси чрез допълнителна информация. И съм готов да се срещна лично с всеки от вас, за да обсъдим тази тема. Благодаря. Thank you very much for your availability and then... Много ви благодаря, господин комисар. Предлагам да приключим тази точка след дъргия дебат. И преминаваме към следващата точка – в нашия дневен ред отговорност, обещетение, финансово обезпечение за свързани с нефт и газ дейности в крайбрежните зони. Така че аз ще дам веднага думата на а, нашия докладчик господин Андролакис. Uh, може ли да запазите тишина в залата, защото ние бихме желали да продължим работата си. Συνάδελφοι, πριν περίπου 6 χρόνια, στις 20 Απριλίου του 2010... Благодаря ви, колеги. Преди около 6 години, през 2010 година, се случи катастрофата на нефтената платформа в залива, Мексиканския залив. И това наистина беше една катастрофа с много сериозни щети. Комисията предложи нова директива, предложение за директива. Ситуацията към момента трудно може да се овладее. и мерките, които се предлагат, трудно могат да бъдат приложени. Обстоятелствата в, в крайбрежните зони са по-различни, отколкото в други сектори. Първо искам да се спра на принципа за превенция. Какви са... Кой носи отговорности? Кой може да поеме задължения? Всички това са важни въпроси, когато а, ще се стигне до прилагането и транспонирането на директивата, когато се а, случат подобни катастрофи, защото подобни инциденти всъщност засягат повече държави членки, а не само една. Можем да говорим просто така за държавата. Държавата е важна. Там, където всъщност а, се е случило конкретно инцидента. Но, както казах, всъщност много държави са засегнати обикновено в подобни инциденти. Така че наистина трябва да се регулира важно, правилно отговорностите. Имаме подобни случаи в сектора рибарство и така нататък. Освен това, в Норвегия има а, един доста а, модерен закон, закон, който трябва да бъде анализиран. И наистина е много важно комисията конкретно да разпише отговорностите, ангажиментите на компетентните органи и да се намерят гъвкави решения в случай на подобна катастрофа. Как е, начинът по който ще се определят количествата също е много важен да бъде разписан правилно в законодателния акт. Особено когато а, а, става въпрос за конкретни нефтени находища в европейски води. Не бива да загърваме също и а, негативното отражение в чувствителни сектори, като туризма, рибарството и други. Аз ще а, направя едно изказване от името на господин Патичело. Темата за отговорността е много важна както и обещетенията и финансовите обезпечения, нефтния сектор, крайбрежни води. Това е доста съществена тема през последните години, както на местно, така и на регионално ниво. 78% на нефта и газа в Европа проистича от дейности в крайбрежни води в Атлантически е, океан, Черно море, Средиземно море. Над 1300 са всъщност е, е, съответните места, където се добива. И идеята на комисията е да се създаде една единна рамка за всички държави членки, евентуално за да бъдат а, пропорционално намерени отговори на и поемане на щетите в случай на инциденти и аварии. Една от основните цели е, разбира се, гарантирането на продоволствието на енергийните източници. От друга страна, за нас е важно да спазваме екологичните принципи. Тук става въпрос за различните петролни фирми, тяхната ангажиментност, техните ангажименти спрямо отговорност, е, поемане на гаранции, компенсации и така нататък. Не е достатъчно обаче да имаме само компенсационни механизми. Важно е също така да се запълнат и пропуските в е, законодателните пропуски в сектора. И това цели е, и директивата. Директивата, например, за безопасност на морските райони. Това не е тя не е транспонирана и не се използват изцяло всички заложени инструменти. С тази директива се цели също така и опазване на околната среда, както и насърчаване на конкурентно способността на сектора. Сега господин Фариери има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за неговата работа по становището. Нефтените платформи Deepwater Horizon, нефтената платформа Deepwater Horizon наистина през, е, и аварията на нея представлява сериозен проблем, така че ние наистина трябва да обърнем внимание относно безопасността в крайбрежния води. И надяваме се проекта за директива на комисията – е, да последва оценката на въздействието. И съм съгласен с е, докладчика, че трябва да се е, предприемат мерки в сектора. Трябва да се изготви, разбира се, една оценка на въздействието на околната среда и какви са механизмите за обещетения, поемане на отговорност и финансово обезпечение. В доклада на комисията се разглеждат различни възможности за поемане на отговорност в сектора околна среда, собствена отговорност и да не се стига, разбира се, до тежки аварии. Искам да изкажа някои притеснения. Когато тази директива за безопасността на крайбрежните зони стигне до транспониране, тя следва да има също така и възпиращ ефект. Трябва да се инкриминират определени дейности, за да се постигне именно този възпиращ ефект. А също така и да се е, помисли е, за други мерки, които биха могли е, ефективни, защото не бива всъщност да се приема нещо, което ще доведе до огромни разходи. Може би първо е важно да постигнем прозрачност в работата и то прозрачност по отношение на прилагането на директивата. И ясно да се видят пропуските в закона, както и дублиране на законодателни актове. Важно е да се направи един задълбочен анализ на екологосъобразността защото а, тук не става въпрос само за нефтодобивната дейност, става въпрос за туризма, за рибарския сектор. И разбира се, а, в директивата става въпрос за финансови обезпечения, за покриване на а, а, щетите, както и, и трябва да се работи в посока превенция на подобни аварии. Много важно е, е държавите членки наистина също така да изразят своята готовност за покриване на рисковете. Така че, господин председател, аз съм готов да работя с докладчика, както и с докладчиците в сянка. Господина Фронте има думата сега. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Директивата от 2013-30 предвижда наистина а, сериозни марки, мерки срещу а, огромни аварии. Но първо е много важно а, да работим с една ясна дефиниция – защото на първо място тук става въпрос за хора, които са загинали или хора, които а, са претърпяли а, щети, подобни аварии. А, освен това, не бива да забравяме и а, различните а, а, животински видове, които а, също а, са ощетени при подобни аварии. Съществуват а, също така и компетентни органи, които а, отговарят за по-малките аварии, които всъщност, чийто брой е а, доста голям, повече от 9700 но когато те се увеличават, тяхно въздействието от подобни аварии също става а, опустошително. През 2016 година имаме а, разлив на а, петрол, а, възлизащ на а, повече от 1000 кубика. Тук, тук не става въпрос за единични аварии, а за увеличаване на броя им. Представете си какво би станало до а, 2030 година. Тоест, идеята е всъщност комплексно да се подходи, да помислим как а, можем да опазваме почвата и а, подпочвените води в а, крайбрежните райони. Държавите членки трябва да бъдат много бдителни и да гарантират ефективни контролни мерки за да намалят въздействието върху околната среда и хората от подобни аварии. Ние съжаляваме, че държавите членки е, регулират въпроса за отговорността толкова различно и разнородно. Бихме желали в директивата и нейния обхват да бъде много по-широк. Що се отнася до наказателно-правните въпроси, смятам, че държавите членки също трябва да поемат повече ангажименти. И също смятам, че тази директива трябва да има възпиращ ефект. И да представлява един вид като а, а, лична отговорност и би следвало така да анализираме по-добре норвежкия модел. И с удоволствие аз ще подкрепя а, докладчика и неговия екип. Thank you. My, my name is Jörg Curly uh, from the European Commission. Curly се казвам. Работя в Европейската комисия. Ние сме предоставили доклада, в който анализираме законодателните актове, които вече се прилагат по отношение на отговорност, обещетения, финансово обезпечение за дейности в крайбрежните води. И комисията смята, че нито от действащите а, подходи и инструменти за, гражданска, за отговор, поемане на отговорност и гражданска отговорност не са ефективни. Така че това е много сериозен а, проблем, а също така и свързано с. А, по отношение на бъдещи законодателни дейности. Ние се стремим да намерим баланс между обещетения на пострадалите, както и да се отговори на различните искове. Затова ние е, възнамеряваме да се е, подобри е, законовата рамка и съответно държавите членки по-добре е, да разграничават между е, е, легитимни искове и обикновени искове. Що се отнася конкретно до член 43, искам да кажа, в директивата към момента държавите членки са задължели да въведат процедури, а, с които а, правомерно да разглеждат а, различните искове за обещетение. Друг е въпроса дали държавите членки адекватно са приложили тази разпоредба от директивата. По съществени а, теми вече съществува а, солидна а, законова рамка, като например трансгранични аварии. И трябва ясно в такива случаи да се прецени коя е юрисдикцията, където ще бъдат отправени исковете за обещетение. И съответно, където а, а, пострадалите лица имат право да повдигнат обвинения срещу извършителите вече се прилагат два регламента и съгласно тях пострадалите деца могат сами да преценят къде да подадат своите искове и къде, коя юрисдикция е по-благоприятна за техния иск. Освен това, що се отнася до лицензиите, директивата за Безопасността в крайбрежни води предвижда различни инстру, инструменти за предоставяне на лицензии. И, и компетентните органи в държавите членки са тези, които трябва наистина да преценят ам, възможностите и готовността, съответствието на съответните оператори и съответно дали да им бъде предоставена лицензия за извършване на нефтодобивни дейности в крайбрежните води. Държавите членки също така трябва да анализират, и това е заложено в директивата за безопасността в крайбрежните води, е, дали всъщност е, са, на лице достатъчно финансови ресурси на заявителя за дейности в крайбрежните води за е, компенсации в случай на аварии. Както казах, тук не става въпрос само за нефтодобна дейност, но тук става въпрос също така и за рибарска дейност, крайбражни води, тури, туристи, туристическа дейност и така нататък. Всичко това трябва да се гледа цялостно. И напълно съм съгласен, че Норвегия наистина е много добър пример в е, сектора по тези въпроси. Един друг коментар по а, е, а, е, директивата за престъпленията спрямо околната среда, която беше спомената от е, членовете на парламента. Първо трябва а, да видим, да съберем опит с прилагането на директивата, как тя се прилага от съответните законодатели и тогава да преценим дали има нужда от нови инициативи. Най-късно през 2019 година комисията ще направи анализ от прилагането и на събрания опит от директивата за престъпленията спрямо околната среда. И тогава, ако е необходимо, ние можем да направим нови предложения за изменения на директивата и съответно да се предложат допълнителни инициативи. И в този доклад Естествено, ние ще разгледаме и въпроса за отговорността, обещетенията и финансовите обезпечения за свързани с нефта и газо, гъста дейности в крайбрежните води. А през това време, когато ще се прилага а, а, директивата, ние ще анализираме опита на държавите членки относно а, а, тяхната отговорност, обещетение, финансови обезпечения и разбира се, имаме се още три години, за да обсъдим всички тези въпроси. Благодаря ви. Благодаря, каза председателят. Сега ще дам думата на докладчика за заключителни бележки. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да отговоря на комисията. Член 34 в директивата, която спомена комисията, искам да кажа, че до май е срока за прилагането. Да, широка е подкрепата и от другите докладчици в сянка за промяната и в частност на този член. Благодаря ви. Благодаря, каза председателят. Искам да ви припомня, че срокът за изменения е 12 часа на 3 май. Гласуването в комисията ще бъде през юли месец. Благодаря ви. А сега преминаваме към точка 5 от нашия дневен ред е прилагане на законодателството за здравето. И а, в частност ще разгледаме директивата за тютюневите изделия. Ние обикновено първо даваме думата на комисията да отговори на един от 16-те въпроса, зададени към нея. След това ще дадем думата на члена на, на парламента, който члена на парламента, който е задал въпрос, след това ще обсъдим въпроса. Така че незабавно започваме с първия въпрос. Имаме, всъщност, ние сме групирали въпросите. Първата група е относно транспониране и прилагане. Давам думата на комисията за отговор на първия въпрос. Господин Андрей Рис, имате думата. Uh, Благодаря. Нека да започна с кратко въведение. Директивата за тютюна бе приета от Европейския парламент през 2014 година. Директивата цели опазване на здравето на населението. Фазите на прилагането минаха през комисията и през държавите членки. През 2016 година установихме, че пет от основните оси, залегнали в директивата, са приложени. предвижда се по-дълъг, предвижда се по-дълъг срок за прилагане. Комисията подкрепя държавите членки в приложението на директивата. Има три случая, три казуса пред Европейския съд, в които е, легитимността на директивата е поставена под въпрос. Сега, що се отнася до Германия? въпроса за Германия. Според нашата информация има в Белгия, Естония, Германия, Италия, Латвия, Малта, Португалия и Словакия, в тези страни има пълно или частично прилагане на директивата. В, други, в другите страни процесът тече, той е на различен на етап. Директивата се обсъжда в националните парламенти. Не можехме да коментираме по отношение на съдържанието Що се отнесе до формалната на официалния срок за прилагане на директивата, то е 22 май. Комисията е в постоянен контакт с държавите членки, следи процеса на транспониране в националното законодателство. Имаше двустранни срещи с националните ни партньори. Следим гласуванията, следим споразуменията в националните парламенти. По принцип за Германия не виждаме проблем а, с прилагането, но следим процеса. Благодаря. Господин Панял, искате ли да зададете допълнителен въпрос? Je voudrais euh, simplement revenir euh, sur, euh, tout d'abord sur le rôle de l'industrie. Искам веднага да се върна към ролята на тютюнената индустрия и транспонирането. Аз всъщност председателствам един, една група, работна група и в нашия дебат е много важно да се подчертае ролята на тютюневата индустрия в Имам предвид и становището на Европейския парламент от 2013 година, кое, което ще бъде <clears throat> взето предвид в нашия доклад. Обиколихме доста европейски столици на Виена, Рим, Брюксел, Париж, Лисабон. И установихме, че лобито на тютюневата индустрия а, а, <clears throat> пречи за бързото прилагане на тази директива. Те имат а, огромен брой лобисти. Има също и възможност за съдебен контрол от Европейския съд. Имаше а, иска от Филип Морис и след това към иска се присъедини и Джапан Табако, тъй като <clears throat> те поставят по въпрос цялостната директива, в смисъл, че не спазва принципа на субсидиарност. И по този начин се опитват да забавят транспонирането на директивата в някои държави членки. В момента на Техния иск се разглежда от Европейския съд. Все още няма решение. За 4 май се очаква решение на Европейския съд. Надявам се, че то ще повтори решението от предишно подобно дело от 2014 година, че тук всъщност става това. <clears throat> Не за, легал, за еднакво третиране. И в хода на този дебат <clears throat> трябва да подчертаем нашата воля да се транспонира директивата. Както сме казвали по много, много поводи в Европейския парламент по време на нашите дебати. Да, има някои проблеми в други държави е, и се опасявам, че до задължителната дата за приемане 22 май ще има доста трудности в някои държави. Additional question on the point by our colleagues. Госпожа Кростет има думата. Благодаря, господин председател. Искам първо да кажа няколко думи за електронните цигари. Очакваме доклад на комисията и естествено законодателна инициатива. Председателят. Добре, продължаваме въпрос по въпрос. Ако искате да кажете нещо за електронните цигари, може би след малко. Но имате думата. Извинявайте, господин председател, ще се върна към това, което каза колегата за директивата за тютюна. Надявам се, <clears throat> че съдът ще се произнесе за, съответ, за системата. Междувременно <clears throat> Има доста въпроси, които се задават от тютюневата индустрия и във връзка с а, а, фалшифицираните цигари. Затова настояваме комисията да прилага това, което поиска парламента. Мис... Мистер Дорман. Господин Дорман, благодаря. Е, става дума за лоби, лобистите. Дали човек ще се изпълни обещанията или не? Е, дали комисията ще се изпълни обещанията? Е, много страни не успяха да достигнат целите, които бяха заложени от комисията. На какво иска комисията? Какво иска комисаря? Това не е ясно. Защо не става ясно какви са Какви са предупрежденията от а, здравния сектор? Защо комисията не решава да се справи с тази ситуация? А, доста е объркващо. Защо не се прилагат решенията взети в парламента. Комисарят също не отговори ясно за това какви ще са допълнителните разходи за индустрията. Лоб Пистите, независимо за кои става дума, те са непрекъснато, те са много активни всеки ден в Брюксел. Независимо дали става дума за тютюна, за пестициди, за а, други въпроси. Благодаря. Господин, госпожа Орнано. Въпросът е с трансгранични продажби и тълкуването на текста. Е добре да получим повече просто. Uh, Има такава точка, трета, свързани въпроси. Uh, We can uh, discuss it later. Може би ще говорим по този въпрос по-късно. Давам думата на комисията за отговор на допълнителните въпроси. Както обясних вече, ние сме в контакт с държавите членки. Законодателството се развива, задействани са националните процедури и има предизвикателства. Някои държави членки решиха да има по-дълъг срок за прилагането, например за пакета Б, е, опаковката, на която няма марка на, цигара, на цигарите. И както знаете, има допълнителни фактори – които са специфични за държавите членки. Това е нормално. Но ние смятаме, че има желание да се приложи това законодателство, има политическа воля. Не може да се каже кога държавите членки ще приключат с транспозицията на директивата. Надяваме се, че това ще стане по-скоро. Ние следим въпроса, следим развитието на транспонирането. Стараем се да оказваме натиск, но, както казах, във всяка държава членка има, има предизвикателства, но това законодателство не може да чака. Сега ще се отнася до прилагането, до сроковете. Ние сме прозрачни тук. Ние проведохме много консултации, стараем се да следваме, да следим всички процедури и информираме всички заинтересовани страни. Thank you very much. Uh, you want to add something on uh, Благодаря. Искате ли да зададете допълнителен въпрос по отношение на контрола за транспонирането в националното законодателство? Maybe I can, I can also add to the... Може би мога да добавя нещо за инструментите, които прилагаме. Имаме срещи с експертни групи от държавите членки, имаме и подгрупи, които, с които обсъждаме технически аспекти. Там се произнасят допълнителни становища, провеждат се допълнителни консултан... консултации. Например, Подготвят се допълнителни текстове за предупреждения към потребителите. Опитваме се да следим ситуацията, провеждаме анкети, но, както казах, трудно е да се каже – кога ще приключи този политически процес. Анализираме и техническите мерки. Директивата налага и определени ограничения за търговията. Оценяваме въздействието за вътрешния пазар – Комисията, ако има нужда, дава насоки, например за опаковките. Имаше и двустранни срещи с държавите членки, когато те искат такива, някои искаха. Комисаря посещава държавите членки, и провежда двустранни срещи. <clears throat> Госпожа Каденбах Просто последващ въпрос. Комисията има ли достатъчни ресурси и хора, които да следят изпълнението и прилагането на директивата? И освен това за ТТИП, дали може да го защити по отношение на правните по отношение на правните предизвикателства? Отговор. Целта на отделните организации – е да подкрепи работата на нашия екип. Виждате моите колеги. Нашият приоритет е да работим ефективно с заинтересованите страни, включително и с тютюневата индустрия. Работим с правната, сруж, с правната служба на комисията, с правните служби на парламента. Е, Защитата на директивата в съда беше голямо предизвикателство, но трябва да се подготвим и за бъдещи подобни предизвикателства. Контролът е много труден. Но аз смятам, че ще се справим с предизвикателствата. Нашият екип е чудесен. И тук искам да използвам възможността да благодаря на своите колеги. Те са много обвързани с задачата. Биргит Ланген. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe ja auch eine Frage. Аз зададох въпрос Беше казано, че 8 страни са, приели, са приложили директивата, другите са в процес, има делегирани актове. Цялата ситуация обаче е много сложна за малките и средни предприятия. Питам се, след 20 май до 20 май дали директивата ще е действаща, действащо законодателство. Хората в моя избирателен район не знаят по какво да се ориентират, не знаят в каква ситуация се намират. Комисията има това. As I, as I, as I said, the, the, the number... Както казах, броят на актовете за изпълнение са е нещо, което, по което работим и се опитваме да работим бързо. Имаше доста важни елементи за етикетите и пакетите, а пък и също така и за съставките на цигарите. Започнахме с етикетите и пакетите цигари. Това беше нов елемент и беше много важно да се приеме веднага акта за изпълнение. Това стана през октомври миналата година и през 2015 година публикувахме сроковете и календара за нашата работа. В повечето случаи успяхме да се вместим в сроковете. И в момента <clears throat> събираме информация от заинтересованите страни. Опитваме се да информираме всички предприятия и други заинтересовани страни за това, което ще предприемем, кога и как. Това е единственият начин, по който може да се работи ползотворно, като имаме предвид е, времето, с което разполагаме. През следващите дни ще бъде прият още един акт за изпълнение, така че всичко, което комисията обещала, ще бъде направено. Thank you very much. Благодаря. Сега можем да минем към следващите въпроси. Нека да обсъди заедно въпросите 3 и 4. Господин Педичини, след това ще дам думата на комисията за отговор. Uh, въпросите са свързани с транспонирането на директивата в Италия, но поставят и важни въпроси за всички Няма да коментираме отделните процеси на транспониране в отделни държави. Ще изчакаме крайния срок за транспониране. Иначе започнахме работа по оценката на това, което са подготвили във всяка държава. За проследяването, разпоредбите за проследяване имаме допълнително време за приемане на някои неща. Три години, май 2019 година. Актовете за изпълнение по, този, по тази част трябва да бъдат прияти от комисията. И тук ще бъде раздаден възможно да дадем на държавите членки малко време, за да приемат вторично законодателство поради разликите в системите вторичното законодателство може да бъде прието чрез съответни постановления на министерствата. Тези, така стои въпроса в Италия. Надявам се, че това ще бъде свършено на време. По втория въпрос. Това, за което пита господин Педичини, публичната информация за новите продукти, тютюневи продукти, съгласно директивата на производители и вносители на нови продукти <clears throat> трябва да подадат заявление пред компетентните органи в държавите членки и от тук държавите членки изпращат обратна информация към комисията. Това е системата, която разработихме заедно с вас. Все още не сме получили информация по член 19 от директивата за забрана на тютюна. И тъй като транспонирането още не е приключено, Изчакваме крайния срок 22 май. Всъщност, комисията няма да публикува информацията за новите тютюневи продукти. Всъщност това е задължение на държавите членки. Те трябва да обяват съставките, пазарните проучвания, това се отнася за всички видове тютюневи продукти и тук държавите членки ще трябва да вземат предвид защитата на търговската тайна. Така е по механизма в директивата. Благодаря. Не зная дали господин Петичин иска да реагира. Съвсем накратко един допълнителен въпрос. Не смятате ли, че като стигнем до моста, комисията трябва да се подготви предварително и да вземе предвид е, нелегалната част от този пазар, защото поставяме гражданите в е, много неблагоприятно положение от гледна точка на съдебни дела. Комисията Тази система ще бъде изградена през следващите години. Да, има предвид вашия коментар. Обсъждаме тези неща с държавите членки, как, за да проверим, проверим как ще се прилага бъдещото законодателство и националните правилници ще проверим по-късно и при оценката на въздействието. Ако няма изказвания по първият блок, нека да минем към втората част. По точка 5 и евентуално 6. Но ако комисията иска да добави нещо, можем да минем и към въпрос номер 7. Комисията, имате думата. Въпросът зададен от госпожа Кампенбаде за възможните злоупотреби с тютюн. Въпросът е изключително важен. Всъщност целта беше да се хармонизират продуктите и правилата във вътрешния пазар – за да има защита за общественото здраве. В парламента многократно сме обсъждали този въпрос. Е, повечето от е, пушачите, сериозните пушачи започват обикновено на 18 годишна възраст Именно по тази причина основната цел на директивата е да не позволи на младите хора да започнат да пушат. Въведохме доста мерки, предупреждения и текст за снимки. Да се надяваме, че това ще подейства върху младите пушачи. Освен това, директивата въвежда и въвежда правила, така че пък пакетите да не изглеждат а, привлекателно. Забраняваме и подвеждаща информация, която стимулира на хората да започнат да пушат, забранихме и съответните ароматизатори. Това е доста сложна и голяма сфера. И а, да, прилагаме доста мерки. Общо взето има акцент върху на тютюнопушенето от млади хора, комисията и държавите членки ще наблюдават и контролират пазара на цигарите и електронните цигари, защото това е един нов пазар. Важното е новите продукти да не се превърнат в нещо привлекателно за младите хора. искаме от държавите членки да допълнят правилата в директивата, за да ограничат достъпа на младите до цигари, въвеждане на възрастови ограничения за продажба на цигари или автомати за цигари. Тези мерки в момента са в процес на обсъждане и по този повод държавите членки обсъждат конкретно политиката срещу тютюна в съответната държава членка. опростената обуковка е един нов подход. Говорим за условия, където няма цигарен дим, така че на ще има мерки за ограничаване на електронните цигари на обществено място. Благодаря. Госпожа Каденбак. If we have no other question on the point, we can go to the... Ако няма други въпроси, нека да видим следващите въпроси. 8 преходни периоди и по-добро регулиране. Ще дам думата на комисията. Както казах, комисията се опитва да приеме максимално скоро актовете за изпълнение за етикетите и опаковките. Това беше направено на миналата година, за да може индустрията да се адаптира. Става дума за много технически документи. Те бяха изпратени на всички държави членки през 2015 година, за да добавят повече информация за да може, могат производителите да, да се подготвят за опаковките. Мисля, че тук няма нужда да се дават допълнителни преходни периоди за индустрията. Припомням, че из, изчислихме трайността на тютюневите продукти. 6-8 месеца Това е сравнително кратък период. Повечето от актове за приложение на директивата са общо взето подготвени и в момента се обсъждат от гледна точка на интелигентното регулиране. Това не означава, че не сме изслушали мнението на държавите членки и на заинтересованите страни. Работим прозрачно. Актовете за изпълнение, делегираните актове за проследяване са нещо, по което а, вече сме готови. А, а, в петък ще има още едно заседание на експертите по този процес. Thank you very much, Ms. Gerling. Do you want to... Госпожа Геринг. Да. Не искам да създавам сътруднения, въпреки че задавам този въпрос в продължение на 18 месеца, искам а, всички държави членки да изпълняват изискванията на директивата, но до сега не чухме за това как тази цел ще бъде постигната от държавите за този период, защото за сега много малко държави са отговорили за транспонирането. От октомври комисията каза, че има информация, ако всъщност няма транспониране в националната националното законодателство в някои случаи се насочват търговски рискове към онези, които произвеждат опаковки, а не производителите на тютюн. Много е важно тези делегирани актове да се прияват на време. Струва ми се, че в момента има забавяне, което е доста разочароващо. защото въвеждаме много конкретен предписан вид опаковка. И в такива случаи, като въвеждаме такива ограничения, е добре да дадем възможност на производителите да се адаптират. Всъщност, на практика забранихме някои видове е, пакети. Всъщност, сега искаме от всички само един вид опаковка – и то не е чак толкова трудно, но не бива да се губи толкова време. Така че не разбрах, че съм получила отговор на моя въпрос, дали комисията може да потвърди, че проектите на държавите членки транспонират изцяло директивата. Не бива да чакаме до 22 май това да бъде свършено и добре. На предприятията, които произвеждат опаковки, да, работ, да разполагат с пълен текст. И за сега не знаем дали това ще бъде така. Дали комисията може да потвърди, че държавите членки, които не са изпратили своите технически изисквания, комисията ще ги преведат в действие изцяло и ще транспонират директивата изцяло. Благодаря господин Софоли. От името на един колега искам да подчертая един въпрос. Проследяването на европейско равнище, то трябва да бъде независимо и това всъщност е предвидено в актовете за изпълнение в директивата. Казахте ни, че до 2019 година това ще бъде направено. Комисията да, да, дали е направило проучване, направи проучване през март 2015 година за реалистичността. Там имаше различни условия за създаване на такава система. Сега искам да разбера дали <clears throat> тъй като представихте друго проучване, искам да попитам какъв беше проблема с първото проучване, Проследяването е много важно за борбата срещу фалшивите продукти и е на гледна точка на фиска на държавите членки. Благодаря за отговори на комисията. Имате думата. Okay, so, so let's, uh, let's see the... Добре, каза пред комисията. Ще се опитам да опиша нашето виждане. и какво според нас биха могли да коригират държавите членки. Нека първо да започна с специ... спецификациите, дадени на държавите членки през октомври 2015 година. Цялата информация, технически спецификации, всичко беше предоставено. Държавите членки просто трябваше да добавят към пакета датата за преход и съгласно директивата да се отбележи, че производството, речем, започва на 20 май, производството спира на 20 май и съответно от коя дата продукта няма да се пуска на пазара и се надяваме, че всъщност държавите членки съвсем скоро ще приключат с националното имплементиране. И се надяваме системата да заработи добре. Естествено, че ние ще продължим да ви информираме относно транспонирането и целият процес, но към момента не можем да изготвим а, проверката, защото не, не, че не е позволено, но в момента изчакваме да видим, да приключи процеса на пълно транспониране и тогава да видим какви са проблемите. Въпросът за проследяемостта. Ние изготвихме едно проучване за а, възможностите. След това изготвихме а, проучване за а, прилагане където трябваше да бъдат изградени технически изисквания, определени, спазени такива информационни системи и така нататък. Този процес продължава и се надяваме съвсем скоро да бъде определен контрактора. Тогава ще мога да ви предоставя повече информация. Добре, каза председателят. В такъв случай можем да преминем към третата група въпроси, свързани с търговията. Може ли комисията да отговори заедно, едновременно на въпроси 9 и 10, които са свързани? Имате думата. Нека да започнем с въпроса на господин Петърле и взаимовръзката между ССО, конвенцията и ратификацията на конвенцията. В член 82 от протокола на конвенцията е предвидено всяка страна, това число ЕС, да установят механизми за контрол на проследяемост. Съгласно член 12 е разписано задължение – на страните от страна на тютюневата индустрия. Този протокол, както знаете, беше подписан от 16 страни, в това число 5 държави членки. В момента се обсъжда ратификацията и в парламента и се надяваме следващите месеци да приключи ратификацията и се надяваме, че този протокол ще бъде задължителен всички европейски мерки и дейности, включая и проследяемост. Комисията ще изготви делегиран акт съгласно член 15 на директивата, където ще представим технически спецификации относно системите за проследяемост. И съответно Държавите членки, разбира се, ще трябва да спазят тези изисквания, които ще бъдат един вид баланс между изискванията от протокола и а, директивата. По въпросите, свързани с продължението на процеса, Миналата година комисията започна допитване с а, заинтересованите страни, беше публикувано а, проучването за а, възможностите за прилагане. И, както казах, вече ние работим по изготвянето на технически изисквания. Ние гарантираме при всички случаи прозрачността, като провеждаме различни допитвания с заинтересованите страни, с обществеността съгласно принципите за интелигентното законодателство, като сме предвидели различни срещи с всички заинтересовани страни. Благодаря, казва председателят. Не знам. Дали господин Паньо желая да каже нещо? Euh, euh, На този етап във връзка с проследяването и е прозрачно много е важно <clears throat> да се напрегне върху групата на експерти, съгласно на разпоредба и а, през 2017 година а, комисията трябва да приеме делегиран акт за проследяването. Всъщност и самата индустрия иска да има проследяване. СЗО заяви, че това противоречи на <clears throat> член 8, алинея 3. А пък се оказва, че заинтересованите страни не могат да участват в проследяване. Така че Въпросът ми е как комисията ще гарантира, че тези процеси за приемане на делегирани актове са възможно най-прозрачни. Изискването всъщност изисква па, публична информация за заседанията на групата, които участват в приемането на делегираните актове. No... Благодаря ви. Ако няма други въпроси, комисията може да отговорите. Да, както казах вече, следваме целият пакет за по-добро законотворчество. И се опитваме в тази връзка да се допитаме до всички заинтересовани сестри. Освен това искам да отбележа, че нашите експерти са напълно независими от а, промишлеността и а, разбира се, следвам всички процедури за избягване на конфликт на интереси, когато ангажираме нашите експерти, защото естествено, когато става въпрос за различни интереси, за различни заинтересовани страни, ние трябва да се опитваме да бъдем максимално прозрачни. И със сигурност можем да обсъждаме и този въпрос и в едните години. Но мисля, че е, и към момента работим по този начин. Благодаря ви. А сега можем да продължим с е, следващия въпрос. 11. Закон на търговия. Тук сме обсъждали преди няколко месеца, разбира се, този въпрос. Беше последвала въпрос, свързан с споразуменията и законодателните актове. Парламент излезе с резолюция по въпроса на 24 февруари и беше представена, нашия пакет беше представен на 25 февруари. Що се отнася до работата на Генерална дирекция здравеопазване, разбира се, е, тя е напълно прозрачна. Ние е, се стремим е, да създадем система, да можем да проследяваме абсолютно всички цигарени продукти, навиващи се цигари и така нататък, до момента, в който директивата да може, ще влезе в сила. Това е нашата цел. Желате ли да добавите нещо? Е, да. И тук, е, както се казва в резолюцията на Европейския парламент, което споменахте, в дебата <clears throat> сутринта стана дума, че комисията ще отиде малко по-далеч в своята реакция. Във връзка с тези споразумения за сътрудничество с Филип Морица, те изтичат през юли 2016 година. Има три споразумения за сътрудничество с тютюнопроизводителите А, <clears throat> преди това <clears throat> има някои споразумения, които изтичат през 2019 година. А проследяването ще бъде е, въведено през 2017 година. Благодаря. Благодаря ви. Има ли други въпроси? Ако не, комисията може да отговори. Да. Към момента искам да направя едно пояснение Комисията все още няма окончателно решение по тези въпроси. Така че не мога да коментирам, имам предвид за тези партньорски споразумения. Към момента все още комисията не е взела окончателно решение. Дали знаете, че това ще бъде включено в на темата на дневни, темите в дневния ред на колегиума на комисията. No, I, I don't, I don't have knowledge uh, when... Нямам информация дали това ще бъде включено, но разбира се ще проследим хода на развитие. Нека сега да продължим към следващата точка, следващата група въпроси по електронните цигари. Имаме също така и вътрешна точка. Бихте ли желали първо групово да отговорите на въпросите и след това ще помолим колегите да зададат по-конкретни въпроси или допълнителни въпроси, ако е необходимо. Да, благодаря. Както всички знаем, това е един сравнително нов феномен, с пред който бяхме изпратили в този период на законотворчество. Така че бяхме изправени пред различни законодателни предизвикателства, както беше запитал и господин Флоренс, дали всъщност електронните цигари са фармацевтични продукти. Към момента ние изискаме от държавите членки всички електронни цигари да бъдат законово, всъщност да, бъдат, да получат да бъдат разпространявани на пазара само срещу а, а, разрешение за пускане на пазара. Тук не споменавам Швеция като а, отделен случай, разбира се. Но всички индивидуални производства могат да бъдат образувани в държавите членки в зависимост от това там, къде се разпространява продукта. Както е разположено в разписано в член 20 на Закона за четиновите изделия. Държавите членки би следвало да са транспонирали цялостното законодателство, включая и за електронните цигари. Сега, дали електронните цигари могат да бъдат, т.е. електронните цигари са одобрени като медицински продукт в една държава членка, това е Обединеното кралство през ноември 2015 година. Започ... Проследяваме, разлия се, развитието и тенденциите на електронните цигари като фармацевтичен продукт. Въпросът е на госпожа Гростет за рисковите. Както вече казах аз, следващата стъпка, разбира се, след приемането на директивата, аз се надявам съвсем скоро директивата да бъде цялостно прията навсякъде и разбира се, ние ще ви изпратим информация за това. И този доклад, това въпрос за приемането на доклада за рисковете, разбира се, ще ви го изпратим. И ние а, включваме информация от различни а, източници, информация от държавите членки, външни контрактори, експерти, експерти на комисията и така нататък. Ще се спра на няколко въпроса основни във връзка с рисковете. Първият риск, това е всъщност а, приемането на течен никотин, особено а, от деца реакция върху кожата, която може да се получи. Трети вид рискове са свързани с а, смесите в а, а, течностите в електронни цигари, а също така и използването на нетествани, неизпитани комбинации а, течностите за електронни цигари. А също така това е възможност всеки, потребителите да си направят собствени смеси за електронните цигари. Един вид по-домашному. Домашни условия. Друг много важен е въпрос, свързан с оценката на върху здравето, въздействието върху здравето. Господин Парньо за този въпрос е как ние ще оценим въздействието върху здравето. Първо, Е, ние не сме задължени да използваме, да изпубликуваме подобна оценка. Без значение ли става въпрос за цигарите или електронните такива. Но ще бъде включена в пълния доклад, който ще публикуваме през 2021 година. Комисията разбира, че е, новопоявявалите се под продукти и тяхното въздействие върху общественото здраве не са е, познати към момента. Необходимо е наистина да се проследява а, и международната, а, международните изследвания. Както казах, това е разписано също така в член 20 алинея 2 на директивата. И комисията се опитва да направи обзор на цялата научна литература по електронните цигари и този доклад се надяваме да публикуваме до началото на лятото. В новия проект за Хоризонт 2020 Юрест Плюс се казва този проект. Той е предимно също проучване на електронните цигари и въздействието върху човешкото здраве. Що се отнася до въздей, е, последиците върху здравето. Въпрос на господин Ятен Маки. Искам да кажа, че разбира се, комисията отчита всички притеснения относно този продукт. За първи път ние сме приели общи правила за безопасност на електронните цигари, както и задължения за информиране от страна на производителите относно състава на течността, повече информация върху опаковките и така нататък. Освен това, ние забраняваме в директивата трансграничната реклама и държавите членки трябва наистина да се борят с всякакви средства, всякакви средства, които стимулират деца, младежи да започнат да пушат. Притеснени сме относно желанието на младежите да експериментират с електронни цигари. и сме удовлетворени а, да ви информираме, че сме въвели възрастова граница за използването на този продукт. Има държави членки, които вече са въвели също така тази забрана и очакваме информация от тях. В САЩ, например, от 2011 до 2015 година, само за 4 години, електронните цигари са се увеличили от 1,5% на 16% сред гимназистите. 10 пъти повече. И от 0,6% на 5,3% е увеличението сред а, среднокурсниците. Това е, е статистиката от САЩ. И подобни са тенденциите в Европа. Както казах, ние ще работим по доклада за електронните цигари и ще ви го изпратим, когато стане готов. Сега, относно защитата на непушачите. Ние, разбира се, разполагаме с законодателство, което а, именно се отнася към тази група. И ние разчитаме на местното самоуправление да въведе подобни мерки или а, да планират подобни мерки и съответно да ги прилага. Така че отговорностите тук са на държавите членки. Председателят, има ли въпроси? Euh, euh, Искам да благодаря специално за това, което казахте, че на практика Европейската комисия проучва внимателно последствията от използването на електронните цигари. Така че разчитам на вас в доклада да ни дадете повече информация. Моля ви изпратете този доклад и в съвети, и в парламента защото очакваме той да бъде публикуван през лятото 2016 година. Както казах, във връзка с този дебат, тук става дума за един политически проблем, свързан с здравеопазването, най-вече с младите хора. Както казахте преди малко, там разрастването на употребата на електронни цигари е експоненциално. И в никакъв случай не можем да си представяме, че е здраво от гледна точка на здравеопазването да се сменят обикновените цигари с електронни цигари. Такава е рекламата на производителите, но те всъщност водят към една зависимост сред младите към никотина, която е доста силна. Много е Не спомням си в дебата предишния кръг дали ставаше дума за това, дали за електронните цигари за заплаха за здравето. И както беше направено в Великобритания, има нужда по стрикно да се регулира продажбата на електронни цигари. Euh, да, горе-долу в същия смисъл, като работихме по директивата за тютюна, видяхме как в, по отношение на някои продукти беше много трудно да се направи крачка напред в регламентирането. Нека сега, надявам се в доклада да, да видим, че рисковете за здравето са големи и важни. Това ще ни помогне всички да вземем единна позиция и за електронните цигари за да търсим хармонизация в законодателството между всички държави членки. Това всъщност е задължение за всички ни, тъй като знаем какви са проблемите с пристрастяването към никотина чрез използването на електронни цигари. Всъщност, надяваме се да получим този доклад максимално скоро, за да сме готови да действаме във връзка с това, което трябва да направим с електронните цигари. Благодаря. Има ли други членове, които биха желали да добавят нещо или да зададат допълнителен въпрос? Не, в такъв случай комисията има думата. Сега става въпрос, както казах, доклада относно рисковете, относно електронните цигари се надяваме да бъде приключен през май месец, като се опитваме, разбира се, да съберем всички възможни научни изследвания, проучвания, за да съберем максимална информация в цялостната литература, научна литература. И ще включим, разбира се, едно дългогодишно наблюдение срок от 5 години, ще се изготвят доклади относно а, рисковете и въздействието върху здравето и както каза госпожа Кросфет, Кросфет, разбира се, това е една чудесна възможност да се преработи законодателството, ако това е необходимо. Но тази директива, когато вече тя бъде транспонирана, ще представя добра информа... възможност да се събира информация, така че ние ще бъдем по-добре подготвени след време. И отново да проведем този дебат през е, едните години. Thank you. An additional question from Madame Gostet. Oui, simplement. Euh, да. Всъщност това за забавянето от 5 години е много важно. Става дума за здравето и не можем да чакаме. Надявам се, че комисията ще упражни известен натиск, за да може това да бъде направено доста по-рано за да има конкретни заключения в доклада и да не чакаме, както в други случаи, дълго време за този доклад, тъй като здравето не може да чака. Thank you very much, Miss Госпожа Гростет, комисията, желаете ли нещо да добавите? Не. Добре, в такъв случай можем да преминем към Последния въпрос относно съставките. Така че комисията имате думата за отговор. Въпрос от господин Флоренс. Как да разбираме член 7 за съдържанието в капсулите и тютюновите изделия? Генерална дирекция Санте направи оценка. Това обаче не е тълкуване на директивата. Това може само да бъде направено от Европейския съд. Преходният период се задава от член 7, алинея 4. Той не се отнася до забрана на съставки, филтри или капсули, които съдържат аромати и вкусове. Ние смятаме, че ментоловите капсули трябва да се забранят от май 2016 година. Има дерогации, те са обяснени. Продукти с характеристични аромати и вкусове трябва да бъдат, тяхната употреба трябва да бъде постепенно преустановена, за да може потребителите да преминат на други продукти. Ясно е, че един по-дълъг преходен период ще има влияние върху пазара, но по този начин се дава възможност на а, потребителите или да преустановят употребата на продуктите или да преминат на други продукти. Това обаче не бива да е оправдание за иновативни продукти, било то филтри, капсули или аро, аромати. Разпоредбите в трансатлантическото споразумение също се насочват към ограничаване на тютюнопушенето по принцип. Капсулите се, се казва, че, се, че са атрактивни за младите хора. И това е за момента нашата оценка. Благодаря. Господин Флоренц, искате ли да реагирате или някои другите ни колеги? Не. Добре. Тогава закриваме заседанието днес. Благодарим на комисията за присъствието и дебата. Ще се видим отново днес след обед в 3 часа за втората, втората част от нашето заседание днес. Благодаря.